Следващата точка от дневния ред е запасът от херинга, намираш се на запад от Шотландия. И тъй като говорим за Шотландия, шотландския доклад, че господин Стивенсън има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар Дели. Датското председателство преди няколко седмици ни информира, че няма да има по моя доклад съгласие на първо четене. Това беше последвано от подобно блокиране от страна на съвета на доклада на господин Галхер за многогодишния план за западните запаси от треска в Атлантическия океан. Един доклад, по който се работи вече от 3 години. Също въжи и за доклада на госпожа Билбао за запасите от Хамсия в Бискайския залив. Той също беше блокиран. Става дума за подход не само към докладите на Комисията по рибно стопанство, но и по всички доклади, в които се оспорват изпълнителните делегираните актове. Смятам, че съветът се отказва да се подчинява на нормите на Лисабонския договор и отказва да признае, че съветът вече не е единствения, който има право да взима решение по този въпрос. Предлагам в моят доклад комисията да оцени изпълнението на многогодишните планове в съответствие с правилата за делегирани актове и в съответствие с препоръките на регионалния консултативен съвет за морски запаси. И съветът може да наложи вето на решението на комисията, взети в съответствие с делегираните актове. Альтернативата е да се използват актове за изпълнение, където съветът има по-голямо влияние при оценката на многогодишните планове, а парламентът може само да дава препоръки на комисията. Разбира се, препоръките винаги могат да бъдат пренебрегнати. Цялото това блокиране на съвета изхожда от различни работни групи, а не от самите министри. Работните групи искат да заграбят цялата работа по многогодишните планове, в съответствие с член 433 на Договор за функциониране на Европейския съюз, парламентът, Европейската комисия изискват правото да работят по тези многогодишни планове в съответствие с член 43 или не 2 на същия договор, а именно да се прилага обичайната законодателна процедура. Дори правните служби на съвета са съгласни – с тази позиция на парламента и комисията, но съветът блокира дейността и иска да се работи само в съответствие с процедурата за делегирани актове. Това законодателно блокиране е много опасно, защото не позволява да се стабилизира пазара, то не позволява да се даде дългосрочна сигурност на рибарите. Този отрасъл има нужда от дългогодишно планиране. Затова дългогодишните, многогодишните планове трябва да бъдат въведени за основните рибни запаси. Светлината на недос... недостатъчните средства и многогодишната финансова рамка, която не предлага достатъчно средства за модернизиране на рибарски кораби, ние трябва да гарантираме повече сигурност на рибарите, така че те да могат да взимат заеми от банките и да модернизират риболовните кораби. Как можем да очакваме в условия на криза рибарите да инвестират, например, 2 милиона евро за подновяване на риболовния флот, ако не гарантираме устойчивост на рибарството – в дългосрочен аспект. Сегашната ситуация не може да продължава дълго. Тя подлага на риска цялата система за реформа на общата политика в областта на рибарството и може да се срине целият график за реформата на общата политика в областта на рибарството. При това ние нямаме правно основание за нова реформа на тази политика след 1 януари 2013 година. Затова е изключително важно да решим този проблем. И се надявам, че кипърското председателство ще прекрати цялото това блокиране на законодателни предложения. Комисар, дали има думата? Господин председателю, почитаеми депутати, искам да благодаря на господин Стивенсън, както и на Комисията по рибарството за тяхната работа. С това предложение ние хармонизираме плановете за управление на херинга в западната част на Шотландия с нашите договорни задължения и се опитваме да разрешим спора между парламента и съвета. Приветствам факта, че парламента упражнява напълно правомощията си по договора. Както каза комисаря Деманака преди, Деманаки преди мен, съвета, комисията споделя становището на парламента, че многодишните планове трябва да бъдат прияти като обикновена законодателна процедура. Искам да ви благодаря също така, че ни подкрепяте за това, че искаме да променим различните критерии, ако има научни развития. Това ще показва, че плановете за управление ще бъдат гъвкави, в зависимост от най-добрата научна информация. Искам да спомена конкретни предложения за изменения сега. Първо, дефиницията на запаси, както и какво ще покрива плана. Изменението, което се предлага от докладчика, е приемливо. На второ място, по отношение на продължителността на приемането на правомощия на комисията за 3 години. Приемаме това предложение. Плана за управление обаче предвижда 4 годишен цикъл за оценка. Затова ще е полезно двата цикъла да си съвпадат. Накрая, предложеното изменение, комисията преди да приеме делегиран акт, да бъде задължена да се свържва с техническата и економическа комисия, както и с регионалния съвет. Доколкото разбираме делегираните актове и в зависимост от тълкованието, дадено от трите институции на тези актове, комисията така или иначе трябва да проведе експертни консултации преди да приеме делегирани актове. С това изменение се отива отвъд това задължение и се ограничава правомощието на комисията да търси такива консултации, които смята за най-добри. Затова няма да подкрепим това предложението. Благодаря на комисията и на докладчика за тази извършена работа и очаквам с нетърпение по-нататъчната ни работа. Благодаря, господин комисар. Сега от името на политическите групи, първи за НП, господин Ку. Данка, президент. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика господин Стивенсън да благодаря за това, че с, с неговия доклад той засяга темата за рибното стопанство в Европейския съюз. Освен това се, пред... се излага и проблема, свързан с запасите на херинга в... по източното крайбрежие на Шотландия. Искаме да се изготви програма до 2014 година. запасите, които се намират в този е, регион, трябва да бъдат е, експлуатирани съгласно съответните квоти, така че целите да бъдат постигнати рибните запаси. Трябва и занапред да осигуряват препитанието на хората, които се занимават с риболов. Не... А, говорим за прехвърляне на правата за риболов това е прекалено. Какво означава това? Ако аз излизам в пенсия или не искам се занимавам, вече трябва да прехвърля правата ми на някой друг. Регионализирането на риболова също трябва да е свързано с определени разпоредби. Трябва да кажем, че не само науката има определено е, влияние, а влияние оказват и тези, които работят на място в областта на е, рибното стопанство. Трябва да има ясни определения, свързани е, с е, запасите на херинга. Ако постигнем заложените цели, значи сме изпълнили задачите си. Благодаря на господин е, Кун. От името на социалистите и демократите, господин Милана. Grazie, Presidente. Anch'io ringrazio благодаря и аз искам да благодаря господин Съвестен за неговата работа, както и за структурата, която ни предлага неговия доклад. Тук се занимаваме с два основни въпроса. Не става чисто и просто за един план за управление на херингата. Всъщност става дума за гарантиране на бъдещето на рибарите близо до Шотландия и планиране в и за морето, за да може това да стане многогодишно и да бъде опазен този запас. Основното в този доклад си остава делегираните актове, според мен. Обеден съм, че съветът трябва да приеме а, записаното в Лисабонския договор и е дошъл час Европейския парламент е, малко по-твърдо, не само да водим дебати в комисията по риба, но и целият парламент да проведе един дебат, свързан с херингата, но и парламента в крайна сметка трябва да има коража да вземе една силна и ясна позиция по делегираните актове. Ние смятаме, че по тази тема трябва да има обикновена законодателна процедура. Много добре зная, че това означава да се включат и други сектори от риболовството, от риболова, за които ще бъдат засегнати от реформата, ще бъдат засегнато и земеделието, както и други теми. Основното обаче е да се зачете желанието на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, господин Милана. Сега давам думата на господин Галахър от името на либералите и демократите. Благодаря. Поздравявам господин Стивесън за подготовката и представянето на неговия доклад. Изцяло подкрепям препоръките доклада, особено необходимостта от консултации с регионалния консултативен съвет и научният научно-технически и економически комитет по рибарство. Необходимо се гарантира устойчиво управление на рибарството нефтните запаси. Докладчикът изрично се позовава на обичайната законодателна процедура, тъй като съветът отказва да се подчинява на разпоредбите на Лисабонския договор. Както каза комисар Дали, имаме разногласия между институциите. Виждаме, че съветът не иска да отстъпи от своите привилегии и от това губят рибарите. В доклада се говори за дългосрочните планове за управление на рибните запаси. Самият аз съм се сблъскал с подобен проблем с блокирането на многогодишните планове и смятам, че тази криза трябва да бъде решена и то колкото се може по-бързо. Може би по време на това председателство това няма да бъде възможно, но вече съм се срещнал с представителите на предстоящото кипърско председателство и се надявам, че те ще премахнат тези бариери. Разбира се, много е важно също така да бъдат прияти многогодишни планове за управление на рибните запаси на треска, тъй като това също е един важен рибен вид. Парадоксално е, че що се отнася до скумрията, съветът възприе идеята за планове по принцип, но не осъществи тази идея. В Люксембург съвета на министрите показа, че много от министрите пренебрегват ролята на парламента като законодател. И това ще попречи на реформата на общата политика в областта на рибарството. Ние всички се стремим към свеждане до минимум на изхвърлените количества уловена риба. И също така трябва да се разбере, че изхвърлянето на умряла при ловуването риба – не допринася за устойчивото развитие. Много съм разочарован от това, че съветът не е представен днес, защото нашите различия, нашите разногласия са със съвета, а не с комисията. И се надявам, че съветът ще чуе ясно послание от нас тази сутрин, че те трябва да участват по-активно в сътрудничеството с нас. Благодаря ви от името на зелените. Господин Хаджтън за минута и половина, моля. Благодаря, господин председател. Доклада беше прият единодушно в Комисията по рибно стопанство, въпреки че тази тема може да е доста противоречива. Този доклад включва в себе си запазването на правата на Европейския парламент в рамките на Лисабонския договор – парламента трябва да взима участие при взимането на решения, свързани с рибното стопанство. Не трябва да се променя структурата по въща на рибното стопанство, както беше направено в миналото. Трябва да се запазят правата на европейските институции. Рамката за взимане на решение трябва да бъде запазна, защото тя е успешна и води до постигане на заложените цели. Държавите членки, които се занимават с риболов, трябва да бъдат обединени и трябва да се заложи програма, която да носи дългогодишни ползи. Предлага се да има децентрализиране на управлението, но институциите на Европейския парламент са на друго мнение. Не трябва да има постоянно боричкане между европейските институции. Европейския парламент се застъпва за запасване е, и устойчиво развитие на рибните запаси и да не се допускат протекционистки настроения и мерки, така както се случва в миналото. Благодаря ви. Благодаря, господин Хартонг. господин Хартонг за минута и половина. Благодаря, господин председател. Партията на свободата каза преди няколко дни, че Лисабонския договор ще донесе много проблеми на държавите членки. Тогава им се присмиваха, но те се оказаха прави. Комисията като че ли няма много какво да каже в сферата на обща политика в областта на рибарството. Лисабонския договор даде още повече правомощия на комисията. И това е една от основните грешки. Тук разглеждаме рибните запаси от херинга. И разглеждаме кой ще е органа, който ще решава какви ще са максималните нива на улова и ако искаме да постигнем наистина устойчиво развитие, не трябва да излагаме на риск многогодишния план. Парламентът смята, че той може да регламентира биологичните процеси на херинга. Това е дори още по-смехотворно, отколкото ние смятахме, когато се приемаше Лисабонския договор. Цялостната политика в областта на рибарството трябва да бъде ренационализирана, тъй като държавите членки винаги са справили много по-добре. Благодаря ви, господин Хартанг. Сега индивидуалните оратори. Господин Кадек, моля. Euh, господин председател, господин комисар, колеги, искам да благодаря на господин Стивенсън за доклада за многогодишния план за херингата. Това посочва, че парламента ще играе важна роля в процедурата по съвместно вземане на решение. Приветствам факта, че този доклад се смята за важен. Що се отнася до опазването на запасите, това може да бъде постигнато само ако работим заедно с риболовния сектор. Преди няколко дни държавите членки казаха, че подкрепят системата и това ни безпокои. Нулевия процент на изхвърляне на риба зад борда е нереалистичен. Предлагам да имаме значително постепенно увеличаване на изхвърлянето зад борда – не трябва да се подхожда догматично. Трябва да подходим прагматично. Прехвърлимите рибни квоти са заплаха за нашия риболовен модел. Европейската комисия иска риболова да бъде в ръцете на пазара. Това обаче не е правилният подход. Имаме нужда от една добра реформа, а не само да намалим а, риболова. Благодаря. Не виждам господин Мирски а, в залата, затова давам думата на господин Дейвис. Благодаря. 4.30 сутринта вчера съвета по рибно стопанство завърши своята дискусия, свързана с общата политика в областта на рибното стопанство. И част по част измисляха нови подходи, свързани с изготвяне на многогодишни планове. Но а, те блокират създаването на много, такива многогодишни планове и това всъщност е заблуда. Съвета иска а, да продължи да позволява на министрите да въвежат квоти, защото те са отбелязали много голям успех през последните години. През декември се събраха и определиха квоти, които са над препоръките, изготвени от научно-техническо-економическа комисия. министрите трябва да бъдат обвързани с многогодишните планове. Това е разумно. Знаем от друга страна какво а, включва в себе си а, Лисабонския договор, че има боричкане между съвет и парламента, които трябва да бъдат а, отстранени. Господин Стивенсън каза, че очаква ем, кипърското председателство да включи тази тема в, програмата си, но аз очаквах и датското председателство да се занимае с този е, въпрос, а не да измислят е, разрешение на, проблеми, на проблема, ами да е, създадат процедура. Е, трябва е, да започнат преговори, когато в основата на разумната е, политика по риболов бъдат бъдат заложени многогодишните планове. От господин Хартинг има а, синя а, карта. От господин Хартинг приемате ли я? Уважаеми а, колеги, и а, четох статия в а, холандски вестник и там се казва, че а, Северното море гъмжи от а, херинга. А, вие казвате, че има намаляване на запасите. Това не е вярно. Трябва анкетната комисия да се занимае с този въпрос. Благодаря, господин председателю. Съгласно комисията има около 20 рибни а, запаса а, в а, цяла Европа и това не води до устойчив улов. 20 запаса от колко? и, има ли някакъв напредък? И смятам, че а, херингата е от а, тези а, рибни запаси, които са в по-добро състояние. Благодаря, господин Дейвис. Господин Ван рой за минута и половина. Eh, Благодаря, господин председател. Господин комисар. Господин Стивенсън. Шотландската херинга е нещо много популярно. Тя много се купува в Нидерландия. И дори започна наскоро сезонът на херинга в моята страна. Искам да уверя, че шотландската херинга е с много високо качество, 80% съдържание на мазнини и наистина намалява улова на херинга, което в дългосрочен аспект увеличава рибните запаси. Обаче искам да кажа, че научното качество на прогнозите трябва да се подобри. И точно за това е много добре, че парламентът разглежда въпроса за това, кой ще е решаващият орган. Не само комисията трябва да взима решения. И сега е възможно да се направи повече благодарение на Лисабонския договор – ние, като парламент, както казва и господин Стивенсън в своя доклад, трябва да упражняваме нашите правомощия. Трябва да се работи по-добре и господин Стивес, Стивенсън е абсолютно прав за това. Това, което някой говори в 3 часа през нощта, няма особено значение. Ние имаме право да изкажем собственото си мнение. До процедури CatchDI. Благодаря. Продължаваме с процедурата за привличане вниманието на председателя. Двама души са поискали думата. The first, uh... Господин Шон Кели. One minute, please. Е, е е Благодаря, господин председателю. Аз не съм запознат с а, темата, така както господин Стивенсън и Декок Галахър са. В моя район има много рибари и за това ме интересува дискусията. Част от нещата, които чух тази сутрин, бяха наистина отвратителни. Имаме прекрасни експерти в парламента, които се интересуват от риболов. И е малко разочароващо да се чуе, че те се чувстват дори фрустрирани за това, че процесът се блокира в съвета. Господин Галахър и господин Стивенсън написаха доклади, които, както чухме, са блокирани. Това е неприемливо. Духът и буквата на Лисабонския договор трябва да бъдат спазвани. И ние като парламент трябва да защитим правата си, така, щото да има фейрплей. Имаме огромна задача пред себе си по отношение на риболова и по-специално многогодишните планове за управление. Те са изключително важни. Също е важно и как се за реши проблема с изхвърляне на риба зад борда. Надявам се кипърското и следващото председателство да решат това. Благодаря следващия оратор, господин Габриел Матод Ровер. Благодаря, господин председател, Говорим за херинга, говорим за многогодишни планове, но говорим за правомощията на тази институция и искаме съвета да спазва това, което е заложено в Лисабонския договор. Трябва да се вземе предвид това, което се решава а, от правната служба. Не трябва да се пренебрегват правомощията на Европейския парламент. А, и не може, освен това, да се обрича бъдещето на важни реформи, като тази свързана с общата политика в областта на рибното стопанство. Важно е, това е по, е много важно, обаче съвета не го осъзнава. От името на комисията, комисарят Далин. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на почитаемите депутати за техния принос към това обсъждане. Разискванията тук показват, че парламентът придава голямо значение на взаимодействието на институциите. Искам да уверя депутатите, че Европейската комисия е отворена към всички решения, които парламентът може да предложи, за да се реши проблемът с съвета, що се отнася до многогодишните планове. Колкото по-дълго се блокират тези планове, толкова по-трудно ще ни бъде да обясняваме на гражданите, че ние не можем да се придвижваме напред с тези важнове, инстру, важни инструменти за управление на рибарството, нещо, което осигурява устойчивото развитие. Председателят, благодаря ви и за да се приключи дебата, давам думата на докладчика господин Стивенсън. Please the micro, Stuart. Stuart, yes, we need you. Yeah. Thank you very much. Благодаря господин председател. Благодаря на комисаря Дали, както и на всички колеги, които участваха в дебата. Постоянно чуваме от колеги в дебата, че основният въпрос е блокирането на многодишните планове от страна на съвета. Ние придаваме огромна значимост на този въпрос и за това делегация председателствена от председателя на нашата комисия отиде на среща с господин Шулц. И той ни подкрепи. Каза, че за него е приоритет. Той каза, че законодателната демокрация е тук в парламента. Ние сме пряко избраните а, представители на гражданите. Срамота, че тече такъв дебат, когато имаме пълно съгласие с Европейската комисия и няма нито един представител на датското председателство ето там, който да ни слуша не обръщат достатъчно внимание на тази тема. Председателят Шулц се съгласи, че ще повдигне този въпрос пред Кипърското председателство, ако трябва и пред председателя на съвета ще го повдигне господин Ван Ромпой. Трябва да си съберем усилията и да разблокираме тези доклади. И накрая, господин комисар, казахте, че приемате голяма част от измененията. Много ви благодаря. Но малко ви притеснява това, че искаме комисията да се консултира с различните съвети, пелагичния регионален съвет и така нататък. Много е важно и го чухте от мнозина в този дебат. Самите заинтересовани страни трябва да са част от консултацията. Не може да избягваме консултация с тях, защото като я избягваме, стигаме до тези проблеми, които имаме сега. И за това, моля, вгледайте се в гласуването днес в парламента и се надявам, че комисията ще се замисли отново. Благодаря ви. И аз ви благодаря, казва председателя. Приключваме с този дебат. Гласуването ще бъде днес по обяд. Our... Сега преминаваме към следващата тема от нашия дневен ред изявление на комисията, свързано с